Right, ladies and gentlemen, dear colleagues. Дами и господа, скъпи колеги. 4.9. Продължаваме нашето заседание по точка 5. Нека да приветстваме господин Ержи Помяновски, изпълнителен директор на Европейския фонд за демокрация и той ще ни представи годишния доклад на тази институция за 2018 година. От 2014 година работи този фонд и <clears throat> вече 5 години този фонд подпомага неподпомаганите в рамките на 700 инициативи и 50 милиона евро. Подкрепени са различни институции и организации, които подкрепят демокрацията. Господин Помяновски, имате думата да представите доклада и дейността на фонда. Благодаря, господин председател. Благодаря за поканата. За тези от вас, които все още не разполагат с а, а, доклада в PDF форма, тук в залата можете да а, получите разпечатка. Това е нашия годишен доклад за 2018 година. Разбира се, че ние всяка година представаме а, нашата дейност – и за нас това е голяма чест за организация като нашата. И то последните причини, аз съм много благодарен, разбира се. И искам да благодаря на деветимата члена на Европейския парламент в нашия управителен съвет и тяхната подкрепа и тяхната работа. Приветствам факта за това, че много често в, европейски, в парламентарните резолюции вие се позовавате на нашата дейност. Например, миналата година доклада за Западна Африка или за Близкия изток. И вие цитирате нашата дейност и нашата подкрепа. Секретарията се състои от членове от различни нации – и ние подпомагаме хората, които се стремят към демокрация. Четири са нашите основни послания в, от доклада, които бих искал да представя. Първо, миналата година, 2018 година, беше петата поредна година от нашата дейност. И ни благодарим още веднъж за вашата подкрепа. Това беше един малък юбилей. Именно петата годишнина, която отбелязахме тук. Това беше чудесна възможност да обърнем поглед назад към дейността ни. Получихме много коментари в положителен смисъл. Благодарим за признанието, за нашата дейност, за създаване на демократични механизми. Тясното сътрудничество с Европейския парламент е на лице, но и с другите европейски институции и това е един чудесен модел, който се увенчава с успех. В главата ретроспекции може да запознаете и с статистика. Над 5000 молби за помощ, които сме получили. 722 безвъзмезни помощи, почти около 50 милиона евро а, бяха а, инвестирани в различни подпомагащи дейности. И Искам само един пример да ви дам, че миналия месец а, посетих а, една а, доброволческа организация в Голандските възвишения. И а, дейността там а, нямаше да бъде възможна на тази организация без нашата помощ, имайки предвид а, а, окупацията. И а, много представители на гражданското общество, както и независими медии, а, могат да продължат да работят благодарение на нашата помощ и подпомагане. Така че ние сме а, много удовлетворени в а, неодаващо публикувания доклад Фатига, където се отбелязва, че а, Фонда за демокрация е много добър пример за създаването на миротворческа дейност в Русия, например и руските медии. Относно ситуацията в Армения, може да намерите повече информация на страници 27 до 29. Гражданските движения, както и политическата а, опозиция, успяха да преодолеят а, голямата пропаст, за да постигнат общи цели жените и младите хора изиграха много важна роля в мирните протести. Изключително важен пример за гражданското общество в Армения. Те показаха, че тези в рамките на тези мас, масови протести те запазиха мира и не се подадоха на насилие. А, информация за Турция и Западните Балкани може да намерите на страница от 30 до 51. Това е много нова дейност на нашия фонд в този регион, започнала преди не повече от половин година. И през 2018 година всъщност беше най-първата ни дейност там. И в Турция приносът е доста съществен именно имайки предвид режима, който става все по-репресивен. Така че нашата помощ се оказа съществена за независимите медии, както и за създаването на нови организации, борещи се за човешките права, които предоставят правна помощ на журналисти като организация за опазване на човешките права. В Египет продължаваме нашата дейност и подпомагаме нашите партньорски организации за човешки права и техните мрежи. Много от тях пряко са пострадали от преследване на властите. Искам да приветствам Европейския парламент и неговите членове, които успешно се намесиха и подпомогнаха нашите партньори, когато те се нуждаеха от това. В Тунис ние подпомагахме нашите партньорни след е, последните местни избори там. Тъй като те се обърнаха към нас, обърнаха също така и граждански организации. Важно е да се а, е, укрепи вярата в демокрацията. В Молдова нашият ОФ, е, фонд подпомогна граждански организации Нямаше донори за страната и ние бяхме единствените, които ги а, подпомагаха. Подпомогнахме журналисти, а, които а, бяха пострадали от репресивни мерки. Това са, имам предвид, три независими телевизионни канала в Молдова, които ние подпомагахме. именно защото те предоставяха альтернативни новини на гражданите. По отношение на Украина искам да кажа следното. Знам, че вие тук наблюдавате отблизо ситуацията в Украина, има предвид изборите от вчера. През 2018 година се забелязваше преки нападения и увеличаване на натиска върху активисти и дисиденти. работихме по повече от 50 такива случая. Това е много притеснителна тенденция, имайки предвид слабостта на украинската държава, тъй като не могат няма защита за активистите. време обаче ние виждаме колко е важна дейността на гражданските организации и на активистите, които се борят срещу а, корупцията. В доклада решихме да посветим цяла глава за ролята на жените и младеща в програмите за подпомагане на демокрацията. Мъжете също са много важни за постигането на равнопоставеност на жените. На страница 48 представяме две инициативи в Марокко и в Сирия по тази тема. Бих искала да подчертая също така и работата ни с женски активисти в Молдова след последните парламентарни избори там, с гордост можем да отбележим избора на 6 нови депутата жени в Молдовския парламент. Ние ги подкрепихме. Както виждаме в други страни, традиционният политически дебат е допълвам и от гражданските инициативи. С гордост можем да отчетем, че след няколко години ние приключихме концепцията за нова система за наблюдение и контрол, която ние предлагаме в нашия фонд. Това е нова методология. Когато ние предоставяме средства, ние бихме желали по-добре да разберем как можем да им помогнем за в бъдеще по-ефективно така че този механизъм е изключително важен. По този начин гарантираме отчетност и прозрачност и не само да покажем ефикасността на нашата работа, но и как да разберем как можем да подобрим подхода ни възоснова на полуките. На 54 и 55 страница може да, да получите повече информация по този механизъм. Ние, разбира се, сме документирали всички наши резултати и може да се запознаете с тези резултати и ако, ако ни поканите в съответните комисии, можем по-подробно да ви представим доклада. Нашия фонд, както вече казах, е подпомагал повече от 700 инициативи. Разбира се, ние отхвърляме някои инициативи. Доста, всъщност. 5000 а, кандидатури имахме. Така че тези отхвърлени кандидатури а трябва обаче да знае, че имат парламенти в Европейския парламент. Имаме такива, доста с такива случаи. Се натъкнахме, особено когато започнахме да работим в Западните Балкани. Надяваме се, че членовете на Европейския парламент трябва да разберат, че ние сме независима институция и ние трябва да следваме нашия, а, нашия мандат. И а, разбира се, отхвърлените кандидатури и кандидати могат да кандидатстват на друго място. В заключение, бих искал да се спра на няколко общи въпроса, свързани с по-дългогодишната ни дейност, по-дълго от една година. Подпомагането на демокрацията, свързано с новите заключения на съвета. Ние изхождаме от опита ни – Искам да обърна вниманието ви на две препоръки, базирани от опита, на опита ни. Ние предлагаме създаването на нови правила за бързо разпределяне на фондове в важни страни партньори за Европейския съюз. Държави, в които виждаме уронване на демокрацията. През последните пет години виждаме такива примери. Азербайджан, Турция, Египет, където гражданското общество е тероризирано. И ситуацията там се влушава за месеци. Подобна ситуация може да се появи и в Молдова. Та, идеята е в подобни случаи да, наличните средства в различни фондове да бъдат а, пренасочени именно към тези страни за подпомагане на гражданското общество и правозащитниците. Надяваме се подобна идея да бъде приета, например подобни безвъзвестни срещи за Турция, Азербайджан и Египет. Към момента се действа по-експериментално. Не съществува формален механизъм. Разбира се, трябва да се следва принципа по-малко за правителството и повече за гражданското общество. Втората препоръка от наша страна е следната. Да разберем по-добре какво означава хибридни заплахи. Това са комплексни въпроси, свързани с дезинформация, фалшиви новини, фалшиво гражданско общество, различни видове манипулация – и всяка конкретна а, заплаха, която вече е дефинирана в международните дебати за безопасна политика, могат да разгледат хибридни решения, инвестирайки в независимите медии и инвестирайки в независимото гражданско общество. Та, в такива ситуации е наше задължение. Ние бихме а, желали да а, препоръчаме правителствата и когато става въпрос за разпределение на средства, да се помисли за конкретни дейности в рамките именно на тази тема хибридни заплахи за сигурността и да се заделят съответно средства, които пропорционално да се разпределят съобразно дефинираните заплахи. Някои се е, определят като меки, други като твърди. Меки това са медиите, гражданско общество, а твърди това са, разбира се, безопасността и сигурността. Разбира се, двата вида са тясно свързани. И, и съответно трябва да помислим много сериозно за разработването на хибридни отговори на хибридните заплахи. Благодаря за вниманието ви. Благодаря, господин Помяновски, за представяне на вашия годишен доклад на дейността ви, дейността на вашия фонд. Сега се разполагаме с около 10-15 години за кратък дебат. Представям членовете, приветствам. Ако желаят членовете на Европейския парламент, които участват в управителния съвет на фонда, мога да взема думата. Господин Паньо, виждам, че искате думата. Благодаря, господин председател, господин изпълнителен директор. Благодаря ви за представения годишен доклад. Извинете ме най-напред, че не можах да изслушам цялото ваше експозе, но докладът, е, доклада, който получихме. Аз внимателно се запознах с него и е, имам няколко въпроса, които бих искал да ви задам. Най-напред, разбира се, поздравления за извършената от фонда работа, откакто вие е, започнахте работата си през 2013 година. интересно е също така да, се, да, да, да научим, че Фондът добавя своята стойност в подкрепа на демокрацията, на демократизацията на страните, към които сте насочили своите средства. Възникват два въпроса. Във вашия доклад четем, че проектите с медиите и с гражданското общество са доста напреднали в защита на правовата държава, на борбата с корупцията. Предполагам обаче, че по отношение на корупцията трябва да се направи общо, било то на изток или на юг, в съседните нам райони. А корупцията въобще подронва, е, е, намалява възможностите за едно социално-економическо процъфтяване. Какво смятате да правите в това отношение? И на второ място, що се отнася до Южното Средиземноморие. Според мен, през последните години Европейският съюз главно насочва усилията си към Южното Средиземноморие, било то за преодоляване на последиците от изменението на климата, било то за преодоляването на миграционните потоци. И при все това, като изключим Алжир, което е едно изключение, в останалата част от Южното Средиземноморие сме свидетели на една политическа апатия, на едно бездействие. И как, как възнамерявате да активизирате политическия живот в тези страни и, и кои са пречките, на които се натъквате? Благодаря. Благодаря ви. Благодаря ви за изказването, Жил. Други не виждам. Господин Поменовски, ако желаете да кажете няколко думи. Благодаря ви. Благодаря за въпросите. Напълно основателни са и важни. Съжалявам, че ще отговоря на английски, но не говоря френски. Недостатъчно добре, за да ви отговоря направо на френски. Така че на английски ще ви отговоря. Попитахте ме за корупцията в източното партньорство, източните съседи в а, а, Европа. Разбира се, че това е тема, която е изключително важна. Нашата работа имам предвид Украина, Молдова, както и други страни. И същевременно мога да кажа, че това е естествена част от гражданската, работата на граждански, активистите в гражданското общество. Както в миналото, така и сега. И трябва да отбележим и едно друго измерение. Известна част от корупцията е не само наследство, но и методология от големите съседи, които всъщност контролират и се опитват да въздействат на тези страни. Така че те са много мощни и влиятелни врагове. Така че корупцията не е само с вътрешен характер. Когато обаче държавата е корумпирана, то и държавото, обществото изложено на корупция в ежедневието, то самото общество единствено може да се справи с този проблем. В Украина, както казах, това, което наблюдаваме минала, последната година, е, е голямо нарастване на физически нападения върху активисти, които се борят с корупцията удар в гърба, за съжаление, или пробождане. За щастие човека оцеля. Повече от 50 случая, както казах. Това показва, че наистина тези хора се борят за живота си. Това не е само активизъм. И това са много смели е, хора. И единственият отговор е да ги подкрепяме. И те ще намерят начини да намалят корупцията в страните си но отнема време и са нужни много усилия. И не е само от наша страна да подгрепяме гражданското общество, но и разбира се усилия на международната общност. Имам предвид държав... помощите за подпомагане на държавите – както и разбира се да упражняваме натиск върху лидерите в тези страни, които не полагат достатъчно усилия за борба с срещу корупцията. И на второ място, разбира се, да бъдат защитавани активистите, които се борят срещу корупцията. Вие споменахте важен приоритет Южна Европа, разбира се, и Средиземноморието. Разбира се, че те, не са, те са приоритет, но цялата устойчивост и растежа в този регион са важни. Но ние имаме все пак лимитирани, разполагаме с лимитирани средства и европейската политика, разбира се, трябва да подпомага и тези региони. Така че Нашата дейност е в допълнение към други инструменти, които се прилагат. Затова насочваме усилията си върху тези програми и дейности, които са в допълнение към големите проблеми, а, програми извинете, а, на Европейската комисия, както и други а, а, донори. Затова е основна, активистите са основния ни приоритет, независимите медии, нови политически лица, те са много важни за създаването на доверие, за да усетят хората, че промяната е възможна. Нужни са нови лица в политиката. И това са приоритетите, които ние подпомагаме. Виждаме, че те имат добавена стойност. А, нашият подход е бърз, гъвкав и а, е, се увенчава с успех. Много по- повече, отколкото традиционалните програми които работят с цели региони. Това е друг аспект, разбира се, но аз не ги оценявам. Бих желал а, конкретно да се спра на Египет. Има леко противоречие между стабилността от една страна и защита на а, човешките права, независимото гражданско общество – трябва да направим връзка между а, двете страни. Президента Сиси пред, а, създава доста а, недружелюбна атмосфера спрямо гражданското общество. Когато има напрежение, революция, неизбежно това ще се, ще се стигне до там, защото египетската економика не се развива добре – И единственото решение е всъщност да се протестира по един цивилизован начин. В противен случай гражданското общество ще, е, ще изчезне и ще бъдем изправени пред крайностите. Дали това ще е правителството или гражданското общество. И това ще доведе до насилие, до нови протести, до нова катастрофа, нова 300 000 беженци в Европа и така нататък. Така че трябва да инвестираме в демокрацията в Египет и това означава, че ние инвестираме в дългосрочната стабилност. Благодаря ви. Thank you, sir. Благодаря ви. И аз нямаме други въпроси, очевидно. Благодаря ви, че се отзовахте на поканата ни, господин Поменовски. Успех и ще очакваме следващия ви доклад. е Бардзо. Малко сме подранили, но ако не възразявате, можем да пристъпим към следващата точка от дневния ред. Е, шеста отчет е, от посещението на комисията в Сърбия и Косово 27 февруари 2 март, понеже аз водих делегацията, мога да кажа няколко думи от е, името на всички участници, но колегите също разбира се ще се включат. 27 февруари 2 март е, за мен бе удоволствие да ръководя делегацията. Участваха още Нена Гил, Елмар Брок, Рошар Чернецки, Игор Шолтес и Яромир Количек. Целта бе да направим оценка на политическата обстановка на място, както и равносметка на отношенията между ЕС и Сърбия и Косово, в това число хода на съгласуваните реформи и доколко е способство за диалога между Прищина и Белград. Програмата бе крайно натоварена. Имахме ден, ден и половина във всеки от градовете. И в Белград и в Прищина обаче проведохме задълбочени и откровени разговори с политическото ръководство, както и с представители на опозицията, на гражданското общество и дипломати на държавите членки на мястото. Сърбия заявихме пълната си подкрепа за ангажимента проявен от Сърбия в посока към присъединяване към Европейския съюз, подчертавайки обаче, че е нужен допълнителен напредък, особено що се отнася до върховенството закона и свободата на словото. В Косово препотвърдихме позицията на Европейския парламент в подкрепа за бивизова либерализация, приветствахме напредъка на реформата за постигане върховенството на закона в страната, като напомнихме също времено, че практиката в хода на реформата ще определи крайния и успех. И в Белград и в Прищина подчертахме необходимостта от възобновяване на диалога между двете страни. Призовахме двете страни да постигнат съгласие и отстранят оставащите противоречия преди да се присъединят към Европейския съюз. Ясно заявихме, че и Прищина и Белград следва да работят за подходящата среда за това. В качеството на първа стъпка властите в Прищина следва да вдигнат 100% обмитяване на стоките, произведени в Сърбия и в Босна и Херцеговина. Едва ли ще се изненадате, ако ви кажа, че събеседниците ни в Прищина бяха неотстъпчиви. Ние също така препотвърдихме позицията на парламента за евентуално всеобхватно обвързващо споразумение между двете страни е, като разбира се, е, многообразието етническото на териториите следва да се има предвид е, и, и да бъде в съответствие с международните правови норми. Преди да дам думата на други колеги, включили се в посещението, позволете ми сърдечно да благодаря от страна на нашите домакини и в Белград, и в Прищина. Ана Хостанович, посланик на Сърбия при Европейския съюз е днес тук. Добре дошла. Е, чрез нея благодаря на сръбската страна за оказаното гостоприемство. Благодаря и на външната служба на Европейския съюз, е, особено на негово превъзходителство Фабрици, наш посланник в Сърбия, е, както и на нейно превъзходителство Наталия Апостолова, ръководител на мисията на специалния представител за Косово това е от моя страна. Колегите са... Ги, приканвам ги да добавят. Господин Количек. Призован съм, както се казва, е, понеже нямаше превод, това, това май се превръща в правило. Нямаме превод от чешки. Е, бих искал да добавя към казаното от вас, господин председател, че беше наистина много интересно да се запознаем с местните хора, с гражданите в Белград, е, отцепилата се провинция Косово, сякаш не е в Европа, тъй като Рамохараджина и другите официални представители, с които които, които са участвали в те, тежките стълкновения и връжди през последното десетилетие. Само исках да кажа, казва председателя, че чешки има. Може ли чешката кабина да се, да се обяви? Е, няма, да, няма проблем. Има, имаме чешки. Добре, в такъв случай, казва ораторът, ще продължа народния си език, след като има такава възможност. Е, просто твърде, твърде често съм лишен от тази възможност. Добре. Значи представителите на Косово са в политическата власт, а би трябвало да са подсъдими е, пред е, Международния трибунал. Доколкото знам, главният проблем за Косово е, че економиката е крайно непрозрачна и както чухме от полския колега преди малко тук, нещата не вървят на добре. богатствата е, на някои се е, ширят из, из, из провинцията така по-късно. Е, никой не знае откъде обаче са тези пари. Що се отнася до Сърбия, да ми се струва, че Европейския съюз следва да се извини на Сърбия. Предвид вредата, която бе нанесена на, на околната среда е, в резултат от бомбардировките с химическо замърсяване е, попаднало в почвите и под води, е, разрушена инфраструктура, десетки мостове. И до ден днешен Сърбия не е Преодолява всички тези последици от военната фанзива. Те, разбира се, не желаят да повдигат въпроса, но помнете, че те така на пръсти се въртяха около този въпрос. Така или иначе, ние дължим. Дължим на Сърбия далеч по-голяма подкрепа и помощ, тъй като отчасти сме отговорни за случилото се. Един друг момент, е, за който не говорихме, са последиците с, е, от, от бомбардирането с обеднен уран, е, замърсяването, причинено от обеднения уран, крайно трудно се преодолява. Та, моите впечатления от Сърбия, от единственото ми посещение, на времето, като, като младеж. Та винаги, винаги съм бил крайно, крайно положителни впечатления е, от, от Сърбия. Е, и мога само да се надявам по-нататък, в следващия мандат, да можем да преодолеем последиците от миналото. Благодаря ви, господин Количек. Има ли други колеги желаящи да вземат думата? Е, да кажете няколко думи, господин Кукан, за разговора миналата седмица в Страсбург с сърбите. Благодаря, господин председател. Аз не бях, е, не, не, не участвах в посещението, затова не, не взех думата, но да ви кажа, миналата а, е, седмица имахме съвместна среща на, на, на комисия на парламента и, представители на Сръбската скупщина е, по линия на, на споразумението за асоцииране и стабилизиране. В неотложен порядък бе проведена срещата, нямахме много време, но успяхме да се спрем на всички щекотливи въпроси от политическия характер в отношенията между Сърбия и Европейския съюз. Е, посетеността беше добра, участието активно. И на дневен ред бяха всички важни въпроси. Като двете страни заявиха, че Сърбия напредва в, в хода на преговорите за присъединяване. Определено напредък има и акцентът бе поставен върху тези области, в които Европейския съюз все още констатира неблагополучие, особено що се отнася до свободата на печата. За трети пореден път в доклада си Европейската комисия констатира, че напредък няма. И разбира се, нужно е такъв напредък да бъде регистриран. Що се отнася до диалога между Белград и Прищина, колегите от Сърбия ни запознаха с своята гледна точка. Според тях Европейския съюз не се отнася справедливо към, към Сърбия, тъй като ако диалогът е в застой, то това не се дължи на действията на сръбската страна. Моята позиция е, че Европейския съюз би следвало да играе далеч по-активна роля. Без нашата намеса положението няма да се промени. Е, и двете страни се нуждаят е, от е, къде по-лек, къде по-лек груп натиск, за да за да започнат да, да, да бъдат премахнати тези е, драконови мита, е, които вие споменахте, господин председател. Накрая приехме обща резолюция и декларация е, миналата седмица това и, и среща беше ползотворна мисля, в край на краща всички изразихме надежда е, при новия състав на Европейския парламент в него е, да има все така членове на парламента, които да продължат работата, вършена от е, делегацията до сега. Благодаря. Благодаря ви, господин Кукан, за допълнителната информация. на кратка, но доста богата среща в Страсбург. Това бе по посещението в Сърбия, Сърбия и Косово. Сега сме на седма точка. Отчет от посещение в Албания и Северна Македония. Нашата комисия бе на посещение и в тези две страни които очакват е, през юни тази година да започнат преговори за присъединяване. Разговаряхме с официалните представители, гражданското общество, представители на медиите. В Албания е на лице политическа криза, опозицията се е отказала от политическия си мандат, имало е масови протести, не лишени от насилие в Северна Македония е, напредъка е бърз е, след споразумението за името на страната. Е, готвят се президентски избори. Благодаря на всички официални представители и от наша страна, и, и, и от страна на нашите домакини. Щях да дам думата на Тунекелъм, който е ръководител на делегацията, но него го няма, никой друг. А, някой все пак желая да вземе думата. Бих искал да кажа, господин Кукан, няколко думи за Северна Македония. Да, аз участвах е, в посещението в Северна Македония. Бяхме доста окоръжени, да кажа, от проведените разговори. особено удовлетворителна бе срещата с господин Митковски, лидер на опозицията. Какво е положението? Той разговаря с министър-председателя Заев. Това е особено важно. Политическият диалог на най-високото равнище продължава и е, управляващи и опозиция са се договорили за участието на опозицията в законодателното събрание. Неговата работа е, има работни групи с пълното участие на опозиционните политически сили, от което следва, че независимо от това, че опозицията не подкрепя Преспанското споразумение, е, тя все пак смята въпроса за приключил и толкова по-добре. И вече двете е, политически сили са насочили вниманието си към предстоящите по-късно този месец президентски избори. И всички споделят мнението, че тези избори трябва всеки случай да бъдат свободни, честни и, и прозрачни. И, и добрият напредък, който констатирахме в развитието на Северна Македония, очакваме да, да се запази и обогати. Ам... Разговорите ни бяха положителни, както казах, и смятам от тук нататък Европейският парламент най-малко би следвало да заяви категоричната си подкрепа за желанието на Северна Македония да започне да получи, впрочем, положително решение и дата за започване на преговорите на юнското заседание на Европейския съвет. Има, осезаеми са, видими са политическите промени в страната и определено. Европейският съвет би следвало да излезе с такова положително решение и Европейският парламент би следвало да го подкрепи. Благодаря. Благодаря ви, Едвард за това, че ни запознахте с положението в Северна Македония. Други от ваша страна, колеги, няма. С това приключват отчетите от двете посещения в Западните Балкани. Имайте предвид, че самите доклади са на разположение на страницата на нашата комисия в частта известия. Е, след следващите ни постъпки и посещения ще зависят от приемането на докладите за напредъка за тази година. Ориентировачно имаме сега една дата 29 май, няколко дена след европейските избори. Разговаряхме с екипа на комисаря Хан бихме искали от първа ръка да се запознаем с съдържанието на новия доклад за напредъка, преди той да бъде разпространен в средствата. Значи, все още е ориентировачно, но, но има една възможност да заседаваме допълнително на 29 май. Сега не знам, ние сме малко, сякаш 35 минути по-рано от часовете обявени по дневния ред, нали? Можем, благодаря, отлично. Можем да пристъпим към осмата точка. Предотвратяване на конфликти и посредничество, настоящ капацитет на ЕС и бъдещи перспективи. Е, размяна на мнения с е, представители на Европейския институт за мир – и на медиационното звено на външната служба на Съюза. Да, заповядайте да се присъедините към нас. So, ladies and gentlemen, item number eight. Госпожи и господа, осмата точка. Е, с наближаването на края на мандата и на скорошното приемане на доклади за доизграждане на капацитет на Европейския съюз за предотвратяване на конфликти и посредничество, както и относно ролята и обхвата на а, действия на специалните представители на Европейския съюз, е време да погледнем а, напред, а, да видим какво още може да се направи, да се доразвие вече постигнатото. Би трябвало да търсим все така един всеобхватен подход, съчетаващ сигурност, дипломация и развитие с категоричната политическа и институционална координация в рамките на Европейския съюз, Парламентът и до сега играе водеща роля. Колегата Кукан, който е един от активните наши колеги в тази област, тази област ще ни каже повече за политическото посредничество и диалог, извършвани от парламента. След това господин Китинг, изпълнителен директор на Европейски институт за мир, ще ни запознае с дейностите и стратегията на този институт по мироопазването и урегулирането на конфликти. И най-сетне е, господин Рене Ванес, който скоро ще се присъедини към нас, както научавам, е, е ръководител на отдел предотвратяване на конфликти и посредничество в Европейската външна служба. Преди дам думата на, на господин Кукън, е, бих искал да припомня, че Европейския парламент чрез своята комисия по външните работи, е, е активен е, в е, създаването на Европейския институт за мир. Така че с голямо удоволствие сега можем да отбележим петата му годишнина. Господин Кукан. Благодаря. Първо, позволете да ви поздравя за навременното организиране на тази среща във връзка с е, изграждането вече на капацитета по отношение на темата е, предотвратяване на кри, е, кризи, а също така и петата годишнина на Европейски институт за мир е сега. Така че наистина времето е съвсем удачно да направим преглед е, преди е, следващия мандат и състав на Европейския парламент. И нека не забравяме, че когато говорим за превентивна дейност на конфликт и медиация, ние имаме ясна отговорност към нашите граждани. Има съответно искане, изразено от тях чрез Евробарометър, че е необходимо да се направи повече от страна на ЕС в интерес на мира и предотвратяване на конфликтите и посрещане на глобалните предизвикателства. В този смисъл е изключително важно е да използваме всички наши инструменти и да подходим към медиация. Наскоро Световната банка и генералният секретар на ООН се ангажираха с темата медиация, а също така се обърна внимание на съотношението разходи-ползи, именно на този подход в превенцията на конфликт. В... Що се отнася до конфликтите, включително и нашите близки съседи, Западните Балкани, именно с помощта на медиация може да се постигне стабилитет, да се намали миграцията и да се гарантира економическо успешно развитие на нашите съседи. И доклада на Европейския парламент разгледа именно капацитета за предотвратяване на кризата кризи в институциите на Европейския съюз като една възможност, що се отнася до укрепването на подхода на Европейския съюз по един рентабилен начин в тази област. Освен това, Европейският парламент е нов е, участник в тази област и това е отразено в документите, що се отнася до медиацията политическа и парламентарна, която участва той. И от опит мога да кажа, че когато работя с много уважаемите колеги, господин Вайкъл, господин Флекенштайн, комисар Хан, е, Северна Македония, е, мога да кажа, че Европейският съюз може да бъде по-резултатен и всички европейски институции и държави членки, когато работят съвместно. В доклада на Европейския парламент е, се развива именно идеята, засегната и от генералния секретар на ООН, относно съставането на високо ниво на комисия е, на съветници в областта на медиацията. Това е едно предложение, което няма да струва прекалено много средства, но пък ще изгради политическите сили, включително в Европейския съюз. Сега, що се отнася до моя конкретен опит в края на сегашния мандат, какво мога да ви кажа? 2015 година комисар Хан се обърна към Европейския парламент с молба за подкрепа на усилията за предотвратяване предотвратяване на кризи, като бивша е, Югославска република Македония и изглеждане на екип от трима депутати и медиации, господин Флекенштайн, за социалисти-демократите, господин Вагер и аз също, представляваща НП. И през последните три години ние работихме като един екип с комисар Хан – Понякога е, съвместно в Скопия работихме, понякога координирахме посещенията си с е, е, комисаря, за да можем да постигнем максимално ефекта на лоста в нашата работа. Но винаги като европейски екип с едни цели за да можем да помогнем на страната да преодолее кризата. Работейки именно между институционално, ние съвместно подкрепихме наистина е, тази работа, включително с подкрепата на Центъра по медиация, комисията с съответната си служба и благодарим изключително много и на участниците от страна на страната партньор, включително и на, техните, на нейните посланници. Много компетентна, много резултатна беше работата. Можем да се гордеем, че тази първа медиация интеринституционална постигна значими резултати в подкрепа на страната. Без това страната нямаше да може да направи този исторически пробив по-рано тази година и да каже да на членството си в НАТО и Европейски съюз, приемайки новото име Северна Македония. Продължаваме подкрепата си за страната за пълното изпълнение на споразумението Призма и във всеки случай, що се отнася до ролята за медиация, ние можем да я подкрепяме именно в духа на политическия диалог с политическите партии с цел разработване наистина на политическа култура на диалог, компромис, които ще помогнат наистина за изграждане на една стабилност и устойчивост на бъдещи кризи в страната. Е, това е изключително важно. Много държави Западните Балкани виждаме една сложна е, картина. Много време отнема работата. Работим активно, но все още не сме постигнали крайния резултат. Така че тези дейности са много необходими в бъдеще и са неотложни по своя характер. Диалогата е в подкрепата на съвместната дейност на партиите, е, Европейския съюз разработи и нов капацитет именно с помощта на диалога Жан Моне. Е, подобен компромис с специални методи на медиация се използват, за да може действително да се използва постигнатото от Жан Моне, института Жан Моне. И диалога Жан Модес бе използван за първи път в Украина с съответно успех укрепване на диалога между политическите партии Върховна Рада Украина. Господин Хелма Брок, НП е и господин Пат Кокс, е, бивш председател на Европейския парламент, помогнаха да бъдат пионери на диалога Жан Моне като инструмент и методология. Работният метод е прагматичен, конкретен и насочен е, във връзка с разработване на диалог с цел консенсус. Е много важна методология, която се използва във всички дейности, които попадат в рамките на диалога Жан Модай. Същия е, подход имаме сега и в Северна Македония с политическите партии и заседанията се провеждат в рамките на държавата. Това беше тяхното желание. И а, концепцията диалог Жан Моне, а, комисар Хан наскоро ни помоли да разширим този инструмент отвъд границите на Северна Македония, да обхванем всички държави от Западните Балкани. Това беше изключително важно, подчертано в доклада на ЕНП, прието на пленарно заседание преди две седмици. От този опит искам да подчертая и няколко аспекта. Първо, необходимостта от координиран политически подход на най-високо ниво. по тясно сътрудничество и координация между европейските институции по инициатива на комисар Хан с подкрепата на комисията и Европейския парламент, включително и посланника в Скопие по-тясно институционално сътрудничество на ниво услуги за по-гъвкаво експертно подкрепяне на процеса и накрая искам да подчертая и политическата роля на Европейския съюз за по-съвместен подход при превенция на конфликти и медиация е, така както Европейския съюз, Световната банка и други казаха, че е, резултатната медиация изисква ранна политическа воля за действие. Разбира се, това трябва да бъде подпомогнато от координиран подход, експертен на подкрепа и е, това е, бе е, проявено в рамките на мандата на настоящия Европейски парламент и сега вече видяхме и казаното от колегите от външната служба и комисия. Така че наистина изключително важно е държавите членки съвместно с трети страни да работят съвместно, да има конхерентен подход с помощта на институциите, която отразява реалността че нашия принос е само може да се радва наистина на успех, ако използва всички инструменти на всички институции в своя подход. Благодаря. Мъничко просрочих времето си. Благодаря, господин Кукен. Винаги точен. А сега ще дам думата на господин Майкъл Китин. Благодаря, господин председател. Благодаря. Оратора има изключен микрофон. И така, ролята на Европейския парламент и комисията а, по външни работи игра изключително голяма роля в нашата работа. Много ви благодаря. Аз наскоро работя в Европа, наскоро бях специален пратеник на ООН в е, Сомалия и сега за мен е една голяма възможност е, да е, ръководя института. Много важно е да подчертая, че всъщност института е създаден за да подпомага работата на Европа при разрешаване на конфликт, превенция на конфликт и медиация и водене на общ диалог. Всичко това правим по три начини, най-общо казано. Не искам да подчертая, че Нашата етична ориентация е към интересите на хората, които страдат от насилие в състояние на конфликт, конфликт или които са изправени пред риск а, от конфликт. Независимо а, дали това са нестабилни държави или е това е Европа. И когато бе създаден института, наистина е, тогава е, въпросът свързан с сигурността на гражданите на Европа не беше толкова живототрептиящ, колкото сега искам да подчертая това. Така че това е политика и практика, което е изключително важно в нашата работа и платформите за партньорство, което изграждаме. Що се отнася до политиките? Както преждеговорившият вече каза, наистина насърчаването на съвместен подход от европейски участници е в центъра на вниманието ни, за да може да се работи в държави, където е нужно да се работи в областта на превенция на конфликти, разрешаване на конфликти, организиране на специални срещи с, по, по отношение на конкретни държави, конкретни проблеми но не и като мозъчен тръст, макар че ние високо ценим тази роля. Важното е да се идентифицират унежи е, мерки, които могат да се предприемат в конкретна ситуация. Ангажимента, който следва да поемем е, с цел намаляване на насилието, засилване на диалога и в интерес на мирния процес. Така че нашата роля тук е наистина много голяма. Необходимо е да работим в тази насока. Току-що се връщам от Афганистан където имах удоволствието да, да се срещна с президента на Афганистан, представители на опозицията, представители на гражданското общество, представители на стопанск тежките деятели. Наистина станах свидетел на голяма тревожност относно дискусиите за бъдещето на тази страна и как всичко това може да засегне един устойчив мирен процес там. И е, нашата роля е да работим с партньорите на Европа, Европейски съюз и САЩ, за да ги обединим, за да можем да вземем решение какво означава един устойчив мирен процес, какво значи един действително устойчив жив мир, жизнеутвърждаващ. И в областта на практическата ни дейност работим 12 страни в цял свят с партньори, за да извършваме конкретни задачи. Например, да се е, работи съвместно с отделните фракции в Йемен, така че да може да се стигне до основополагащото за провеждане на диалог. Работим с беженците от Сирия относно безопасно връщане по държавите на тях. Що се отнася до Африканския рок, работим във връзка с стратегиите на местно ниво за да може да се предотвратят прояви на екстремизъм и насилие, за да могат да изградят страните своя собствен капацитет за превенция на конфликта. Що се отнася до партньорствата, господин председателю, бихме желали те да бъдат разширени. Платформата на участниците да се разшири, когато работим в областта на превенция на конфликти и превенция и, и разрешаване на конфликти. Така че е изключително важно да се обърнем към парламент парламентите, европейско ниво, национално ниво, но също така и а, стопанските деятели, онези, които работят професионално в областта на сигурността. Това е много важно, защото, както знаете, що се отнася до а, инструмента за мир, който се разработва. Не може да се разреши конфликт, сочи моя опит, без всеобхватния подход, за който вие е, говорихте. Защото дори когато става въпрос за изграждане на един институт в областта на сигурността, не може просто да се възприеме е, е, военния подход или чисто експертен. Необходимо е наистина да се има предвид всички агенции, защото по този начин се изгражда институционалния капацитет и възможността за установяване на мирен процес през призмата на всички аспекти, а не просто с помощта на експертите в областта на сигурността и отбраната. Това са много важни въпроси, когато говорим за стабилен мир. Що се отнася за участниците в този процес? И а, във връзка с работата ни с Европейския парламент, според нас Комисията по външни въпроси наистина е изключително голямо значение за нас. Няма нужда да ви убеждавам в това. Защото по този начин наистина се получава финансовата и политическа подкрепа, която би била заслужена, за да може да подпомогне Европа, европейските гражданите да се чувстват по-безопасни, по-сигурни анга... когато работим съвместно с а, онези страни, които са нестабилни, които не могат да се справят сами с насилието, които не могат сами да изградат своите институции. Защото всичко това би имало много преки последици за Европа. Дали става въпрос за изселени лица, за несигурност, за конфликт или пък странни политически последици. Искам да ви уверя, че приветстваме изключително амбициозния подход, за който четем в последната резолюция за предотвратяване на конфликт и миротворчество. Някои от предложенията са много интересни, новаторски. Бихме желали, господин председателю, да работим съвместно с вас и с Европейския парламент по изпълнението на всички тези мерки. Имаме редица подходи, но бихме желали да засилим дейността си. Бихме желали депутатите да бъдат и наблюдатели в процесите, по които работим, да работим по вътрешна медиация, подкрепа на от съответните служби, обучение с цел повишаване осведомеността, включително и на депутатите. За нас това е напълно възможно. Бихме могли да бъдем по-ангажирани също така, когато работим по решаване на проблемите, свързани с предотвратяване на конфликти, медиация и господин председател, когато разглеждаме въпроси, свързани с промяната в климата или ангажимент към многостранен подход или мир и сигурност, или реформа в областта на сигурността, винаги има измерение, което е свързано с предотвратяване на конфликти и тяхното разрешаване. С удоволствие можем да участваме в този процес. Например, промяната в климат, климата. Последиците е, в областта на зоната на конфликтите наистина е изключително голяма, така че наистина, що се отнася до технологичните проблеми, можем да кажем, че само това е един аспект с голямо удоволствие ще работим в областта на разрешаване на конфликтите и в тази област. Нещо друго, което мога да кажа, тясно сътрудничество работим с държавите от Европейския съюз, както и не членки на Европейския съюз, които имат много сериозна роля в тази област, като Норвегия, Швейцария и други които не са членки на Европейския съюз, но има много какво да предложат в този процес. Изключително важен е целият опит, който имате в тази дейност и процес, за да може наистина да се засили ролята на Европа като цяло господин председателю. Ще спра няколко секунди по-рано своето изложение. Благодаря ви. Ви благодаря. Браво! 34 секунди по-рано приключихте. Предшественика ви 21 секунди по-рано. Браво! Чудесно. Господин Ванес пристигна. Да, малко по-рано при започнахме нашата дискусия, така че сега можете веднага да се изкажете. Благодаря ви. Беше много интересно да изслушам Майкъл. И той помена големия брой партньори. Разбира се, че вие няма да оставите. Не сте забравили а, е, Европейска служба за външни действия, нали? Добре, че не сте забравили. Благодаря ви. Искам да благодаря за този доклад на парламента, както и резолюцията по тема предотвратяване на конфликти и тяхното разрешаване. Искам да благодаря на комисията АФЕТ за този доклад и всички участвали в неговото изготвяне. Защото ние мислим наистина по еднакъв начин, което е много важно. а Именно много е важно да се а, унищожат причините за конфликтите и хората да живеят в сигурност. Това са основните цели на нашите а, съвместни усилия. Нека да ви представя как ние гледаме на тази тема. Превенция на конфликти. Миналата година ние изготвихме доклад Европейския съюз на световната сцена по отношение на решаването на конфликти и тяхното предотвратяване. И ще ви представя в този ред на мисли основните измерения и аспекти в нашата гледна точка. Общият принцип, на който искам да се спра, е следният. А именно, общия интегриран работен подход. Нито един партньор, нито един единствен инструмент не може да предотврати конфликти. Така че идеята е всички инструменти, с които разполага Европейския съюз, да бъдат обединени, да се създаде така наречената синергия на различни нива, да се обединят усилия, за да се предотвратяват конфликти. Ще отворя скоба. Неодавна в рамките на външната служба беше извършено преструктуриране, може би сте чули за това. Имахме отдел. Uh, uh, който се наричаше призма. Аз сега трансформирам този отдел в рамките на директорат, който обхваща различни служби. Каква е целта на това преструктуриране? Този интегриран подход вече е официален. Този интегриран подход вече е, е насочен към сигурност и мир. Имаме цял екип, който работи именно за прилагането и изпълнението на този интегриран подход. Сега ще се връщам отново на темата четвърти, първия приоритет от четирите. Ако действително сме ангажирани по темата, трябва да привлечем вниманието на политиците и да обясним колко е важно това. Тоест, политическото внимание трябва да бъде обърнато именно към този въпрос предотвратяване на конфликти. На второ място. Споменах инструментите. Разполагаме с доста такива инструменти и много усилия се полагат за подобряване на тяхната дейност и ефективност. Първо ще се спра на три от тях. Системата за ранно предупреждение в Европейския съюз. Когато има страна, която е на ръба на конфликт, как вие ще знаете, че това се случва? Дали действително тази система за бързо оповестяване ще даде добър качествен и количествен анализ. И действително, използвайки а, тази система, която предоставя такива анализи, е, ще бъде много полезно. Ако погледнете а, на един конфликт, то мисля, че е, на всички ще е ясно, че един координиран подход – ще бъде успешният. Така че това е вторият аспект, а именно координационния механизъм. На трето място, експертите трябва да бъдат набирани и то много бързо. И то експерти с широк а, аспект. При няколко години тук в парламента Именно вие всъщност се застъпихте за тази идея, за да се заделят ресурси, за да могат експерти да бъдат бързо набирани. И именно това, е след... това ме отвежда към следващия инструмент, а именно да се укрепи вътрешния кап... капацитет. Тоест трябва колегите да се познават в комисията, тук, в нашата служба, да говорят на един и същи език, не само да става въпрос за един отдел, който да работи по темата, а всички а, да бъдат ангажирани с тази тема. Така че ние започнахме с а, обучение в рамките на външната служба, както и в а, службите на комисията. И вече а, говорим за общност а, на специалисти, които работят по тази тема. Защото ние сме убедени, че ние не можем да работим сами ние трябва да работим с партньори, има предвид и като Европейски съюз. Така че работим а, по а, едно много добро партньорство с а, ОНЕ за а, превенция на конфликти. Имаме годишни срещи. Сега по същия начин а, имаме обмени редовни срещи с ОИСР. Ако погледнем бъд... напред в бъдещето, то трябва да си дадем сметка, че ако искаме да постигнем успех, трябва да заделим ресурси и да имаме заделени финансови средства. Това е един от въпросите, по който съвместно с вас, парламента, трябва да работим заедно, за да гарантираме, че в следващата многогодишна финансова рамка ще има достатъчно заделени ресурси за предотвратяване на конфликти и, и а, тяхното решаване. Имам още време, за да ви представя няколко примера от нашата работа. За да ви стане по-ясно. Централно Африканската република ние подпомогнахме президента с техническа и медийна помощ. Това беше решаващо, именно за да се постигне а, споразумението за мир. Това беше много конкретен пример за практическо подпомагане и подкрепа. Когато става въпрос за медиация в Сирия, на място работим с различни мрежи, както и с мрежата в Йемен, защото за нас е важно жените също да се включат в този процес и жените да участват в изпълнението на споразумението съвместно с Фредерика Модерини, както и с други жени-медиатори. И организирахме среща, където а, беше споделен опит. Какво означава да си жена-медиатор? Какви са проблемите, на, на които се натъквате? Доста твит съобщения бяха публикувани дори и днес, именно в връзка с това събитие. Ние регулярно а, организираме срещи между държавите членки, каним членове на парламента на тези срещи, както и специалисти. И по този начин създаваме общ подход за медиация. Увеличава се нуждата от медиация и а, превенция на конфликти. За съжаление, бих казал, за целта е много важно ние да заемем нашата водеща роля и да запазим инерцията, която сме набрали и да продължим да бъдем пионери. А нека да се спре на предизвикателствата. Знаете, че е, медиацията и превенцията на конфликти се извършва по доста дискретен начин – Понякога е трудно да се покаже успеха. И ако имаме конфликт, който не е избухнал, как вие може да покажете, че вие сте допренесли за това? Именно това е успеха на вашата медиация, да не се стигне до конфликт. Това е проблем, може би, е проблем също така и на а, а, а, парламента, на ООН, на ОИСР. Това е проблем. Именно хората трябва да споделят добрия пример. Така че ние като специалисти в тази област може да кажем, аз имам, постигнал съм 10 успеха, имам 10 примера, където ние е, успяхме да предотвратим конфликти. Така че това е много важно. Искам да обърна вниманието ви на, на това. За съжаление, не мога да спазя времето, както прежде говорище. Искам още веднъж да благодаря на парламента, на вашата комисия за поканата да представя нашата работа, предотвратяване на конфликти, тяхното разрешаване и искам да поздравя, разбира се, Европейския институт за мир за тяхната, техния петгодишен юбилей. Искам да ви кажа колко, че ние сме много щастливи да си сътрудничим с вас, защото институции като вас изключително важни за успеха на нашата работа, както и сътрудничеството ни с неправителствени организации, като Европейски институт за мир, са много-много важни. Благодаря ви. Благодаря на нашите трима гости, благодаря и на господин Ванес за последното ви изказване. Колеги, бих желала да ви припомня, че ние отбелязваме петия петата годишнина на Европейския институт за мир. И то тази вечер, 6.30, в парка Леопол в Европейския дом на Музея на европейската история. Сега, колеги, имате думата. Анелиц, имаш думата. Благодаря ви благодаря на нашите колеги. Действително, с нашата комисия положи усилия съвместно с Комисията по околна среда да изготвят а, а, нов проект, който да бъде представен на държавите членки ни. Климатична дипломация за климата или а, отиваме, разбира се, малко по-дълбоко, където разглеждаме нашата роля – така че този доклад беше представен не само на господин Гладерес, след като приключихме доклада, но и на Хелга Шмидт от външната служба, както и с, заместник външния министр на Германия. И това е много сериозна тема, която ще бъде включена и в общата конференция за сигурност и безопасност защото в този доклад ние обединяваме различни гледни точки. Ние говорим за германския импулс и съвместно с Швеция ние бихме желали този доклад да бъде един вид като допълнение а, към методите на работа. По този начин да подобрим така наречените микромеханизми, които работят по места – защото трябва да разберем по-добре как климатичните изменения се отразяват върху а, развитието на страните в краткосрочен и дългосрочен план. Както казах, в Швеция работим заедно. А, Хелга Швейт а, ще разговаря от името на вашата служба, а аз от името на нашата комисия. Има два въпроса. Климатичната или дипломацията за климата е ново понятие и се надявам тази тема да бъде, да присъства в програмата на новия парламент. Защото климатът е сериозен въпрос. Сега разполагаме с а, а, пътната карта, прията в Катовеце. И а, там се разглеждат а, конкретно а, мерки за прилагане а, на Парижкото споразумение. Вие смятате ли, че климатът е, е важна тема и че се нуждаем за механизъм? И това е свързано с въпрос към господин Ван Нес. че ще бъде доста сложно в рамките на МФР. Ако желаем допълнително да бъдат заделени 25-30% за климата, дали ще има достатъчно средства и за външната служба? Вие казахте, че се нуждаете от от допълнително средства. Вие има, имаме четирима служители в външната служба, които работят по този въпрос. Нуждаете ли се от ново звено, нов сектор? Смятате ли, че климатът е важен фактор и е, климатичната дипломация или дипломацията за климата е, е ново измерение? Виждаме, че има вече дъщеря, е, има държави членки като Швеция и Германия, които вече работят по изграждането на капацитет в тази посока на нова, нов тип дипломация. Така че смятаме, че това ще е нова бъдеща важна тема. Благодаря ви. Аз станах има думата. Благодаря, господин председател. По-скоро един административен въпрос. Обърнаха ми внимание един от вашите сътрудници, че кандидатурата на ЕКАРЕ за член на съвета. Колегата е напуснал комисията е, и, и всъщност не знаех, че през последните две години и половина не сме имали представител в съвета. А, доколкото това се свързва с задължително членство е, на Комисията по външната политика. Не съм сигурен, че Великобритания е една от 8-те държави членки, които се занимават с работата на институцията. Господин Китинг, аз по вашия акцент най-малкото съдя, че вие сте представител на страната, която добре познавам. А тук, не знам, може би и моето присъствие е тук три дена след като трябваше Великобритания да е напуснала Европейския съюз и някакси неуместно. Но въпросът ми, и той е свързан с предстоящата утре среща с Мишел Барние, с когото ще разговаряме за по-нататъчните отношения на Съюза с Великобритания. Аз в положение на последните години проявявам особено жив интерес, знаете, като е, консерватор, е, който е за оставането на Великобритания в Съюза, може да си представите, че това не е особено благовидна позиция. Да проявявам интерес към въпросите за сигурността, за, за отбраната, е, разбира се, и, и по въпросите за преодоляването и предотвратяването на конфликти чрез посредничество, ако вземем, например, операцията в, Суна, в Сомалия – е, за противодействие на пиратските е, е, нападения. Там доскоро мисията в Сомалия бе домакинствана като секретарят от Великобритания. Но така или иначе историята не може да бъде спряна. Не знам, ако излезе Великобритания, пък може и да не излезе. Всичко е възможно. Може да има и втори референдум. Бе в момента, докато тук разговаряме, е, се готвят да гласуват в Камерата на общините отново. Та, как, как би могла Великобритания във всеки случай да продължи да, да взаимодейства активно с вашата организация след евентуалния си изход? Аз е, предполагам, че дори привържениците на, на, на, на британския изход не биха отказали е, да, да, да включат страната в тези важни международни въпроси. Какво да ви кажа, независимо от разрушителния ефект на британския изход, поне според мен. Благодаря на Чал Станък. Е, Клер Муди. Да, вероятно ни е необходим някакъв мирен процес в Великобритания. Това отделно. Аз е, е, щях да коментирам казаното от господин Ван Нес за работата по разпространението на информация, работа, която следва да върви в успоредица с самите мирни е, процеси. И, и като ви слушах и двамата, господин Китинг и господин Ван Нес, да, да ни разказвате за практическите си действия, почти нищо не казахте за включването на жените –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 и, и от, тук, тук стигаме до въпроса за това е, да се огласява. И, нали, говорим за е, стратегията на ОНЕ до, 2020, е, до, до 2035 година, за необходимостта жените да бъдат включени. Не говорим достатъчно за практическия ефект от приобщаването на жените към обществените и политическите процеси. Още повече тук е, сред нас е, има несъмнена подкрепа за това. Така че връждуващите страни в регионални конфликти да бъдат примирени благодарение на активното участие на местните общности и в частност на жените. Джеймс Карвар, друг един британски колега. Толкова са активни британските депутати. Чуде се какво ще правят тук. А, разбира се, аз съм скептично настроен, е, е, господин председател. Най-голямото притеснение иде от опасността от дублиране на, на усилия, на дейности. Аз всъщност, както каза и господин Танък. Не съм съвсем сигурен так, как точно функционира въпросния съвет, но, но, но е, с цялото ми уважение към Елмар Брок тук, е, говорихте вие за разговорите за Украина в е, дома Жан Моне. А, за да заработим като фактор за мира, и нали, се трябва да имаме предвид, че парламентът е крайно шарен. Нали, има ги големите три групи, но, но разбира се, ЕКАРЕ и други. И съветът би трябвало да е представителен е, с място за всички политически групи е, в парламент. И някои от нас, например, много активно работят в Венецуела. А, не, но въпросът е такъв? Наистина ли е единен в многообразието си Европейският съюз? Дали успява той да даде трибуна на всички гласове? Елмар Брок, нищо, нищо лошо. Елмар Брок има а, последователна и категорична позиция по отношение на Украина, но той все пак е един само член на Европейския парламент. А, и, и вероятно, ако биха били включени и други представители на други политически групи в парламентът, би се постигнала една балансирана картина. Разбира се, не става въпрос за някакви еднолични инициативи. Аз. Аз. Аз. Не. Не, не. Е, е, не бих могъл да, примерно, да контактувам с Могадишо, тъй като съм дългогодишен поддръжник на Сомалиленд. А, но, но ако съберем всички гласове е, е, и всички позиции, бихме могли по един или друг начин да допринесем полза. Това е. Всички страни трябва да са включени. Наистина, както казах, единни, макари различни помежду си. Благодаря. Алела Масур, който е и член на съвета, бих искала да му дам думата. Благодаря, господин председател. Е, бих искал да благодаря на господин Китинг, да го поздравя за отличната работа, извършвана от него. Съжалявам, че е, позакъснях. Е, Ако сте избързали с дневния ред. Аз не знаех за това. Имали сме повод да разменяме мисли и до сега, но още повече днес, по повод на петата на Европейския институт за мира. Когато бе създаден този институт, ние преследвахме две цели. Първата и главната е изпълнена по един впечатляващ начин, а именно създаването на орган, на организация в състояние да е, посредничи, да предотвратява конфликти, мобилизирайки изтъкнати обществени личности и, специалисти, експерти е, в тази област, е, в, преодоляването на, на, на различие между страните. Експерти по европейска дипломация, не, нека го кажем в най-широкия смисъл на думата. Е, ако говорим за европейска демокрация и американска демокрация от друга страна, знаете, когато възникнат проблеми, американците първо изпращат войските, след това преговарят, а европейците първо изпращат дипломати, медици, хуманитарни специалисти. И, и, и института, Европейски институт за мир, бе заченат именно в, та, в този дух, като независима от държавите членки и от самия съюз организация, но стояща достатъчно близо до тях, с тесни отношения в частност с външната служба на съвета, така че връждуващите страни е, на едно или друго място по света да могат да постигнат примирие. И другата цел на времето бе е, обменът на опит. Винаги, когато изпращаме дипломати, военни специалисти, неправителствени организации на място, те да се отчитат не само пред изпратилата ги организация, а и да предават штафетата на знанието, на, на информацията, събрана от тях на място, на онези, които вървят по техните стъпки. Така че да, да се обогатява духът на европейската дипломация, да се разпространява той в най- най-широкия смисъл на думата отново. И по този въпрос, по тази втора цел, аз бих искал да, да запитам господин Китинг дали очаква някакво ново развитие. Благодаря. Благодаря, господин Ламасур. Други? Не виждам. Кой, господа, би желал да започне? Повечето въпроси бяха адресирани до Майкъл Китинг. Първо, благодаря ви за въпросите. Аз в встъпителните си думи трябваше да кажа, че онова, което отличава Европейския институт за мир е неговият управителен съвет, е, в който са представени държави членки е, и главните му партньорски отношения, в това Рене е съвсем прав, трябва да бъда по-прецизен, са с Европейския съюз, с е, външната служба на, на съюза, е, е, макар и да, да, да работи в тясно взаимодействие и с Генерална дирекция на комисията, по развитие, Генерална дирекция за съседските отношения, но както казах и с отделните държави членки. И сега институтът е независим. Това е доста своеобразна, уникална институция, съчетаваща предимствата на дипломатическите правомощия от една страна с оперативната гъвкавост на един независим орган, който може да разговаря с всеки го, официални държавни представители до е, бойци на терена, които, които не, не, не, не са непременно изпратени от държава. Е, Втори, втори въпрос, повдигнат от господин Лицер, за дипломацията на климата. Не мога да не се съглася с вас. Ам, а моите констатации, е, в това число от Афганистан, Сирия, Сомалия, другаде в Близкия изток, е, че ние знаем далеч повече за това как изменението на климата и влушаването на околната среда и съперничеството за природни блага, е, е, е, почви, води, газ, петрол и така нататък, далеч, по, далеч по-компетентни сме, както казах, да, да, да схванем връзката между тези противоречия и конфликтите. Онова, което недостатъчно обаче разбираме за сега, е възможностите да се възползваме от тези отношения, за да утвърждаваме диалога и в край на края ще е един положителен изход. Тоест, може ли да се използва дипломацията на климата с такава цел? Примерно, говори се за възобновяеми енергоисточници в слаби държави. Един Идея е това. Много, много важен лост са възобновяемите енергоисточници за обединяване на обществата. Е, на въпросите зададени от Чарл Станък е, за, за ролята на Великобритания. Съветът на Европейския институт за мира е, активно ми възложи да набирам нови членове на съвета и няма никакво възражение срещу това Великобритания, ако желае, да се присъедини към института. Разговарях вече с Алиста Бърт преди няколко седмици и той прояви жив интерес и възложи на своите сътрудници. Сега него вече го няма на поста, е, но, но надявам се указанията да се изпълняват от администрацията. Швейцария, примерно, е членува в съвета, без да е членка на Европейския съюз. Има и, има и други. Е, държави членки, които не са в Европейския съюз или може за напред да не са в Европейския съюз, те има какво да допринесат. Като вземем Берлин, Париж, Стокхолм, е, Варшава и къде ли не другаде, винаги констатирам едно едно съжаление, че е, знанията, с които разполага Великобритания за преодоляване на конфликти и опазване на мира, някак си могат да, да, да се окажат отвъд възможността ни да ги ползваме за напред. Надявам се това да не стане. В отговор на въпроса зададен от Ален Ламасур, благодаря, вие сте напълно прав. Напълно прав, че натрупваните знания по места и, и, и по-нататък предаването на тези знания е, е, е генерална задача. Ние, ние трябва да, да правим повече в това отношение от това, което сме правили до сега. Но разбира се, не само ние. Парламентите, защо не? И други организации. И, и нещо, което наблюдавам е, че в някои държави членки, тези е, специализирани знания някак си оцеляват след поредните политически парламентарни избори. Не така е в други страни обаче. И нерядко това зависи от, от качеството на е, обезпечаващия работата на например, комисиите по външната политика на парламентите, е, е, персонал, секретариати, е, академична научна област, научна общност и така нататък. А накрая ще институтът за мир е сравнително малка по, по, по щат организация. Едно от нещата, които, впрочем, не, не споменах, е, че ние имаме доста обширна мрежа на високопоставени съветници по света, не само европейци, впрочем. Е, и ние сме, е, имаме късмета, бих казал, да се ползваме от е, огромния, чисто практически опит на хора, които от, от първа ръка познават конфликтните зони и, и цялата проблематика така че вие сте прав, това знание трябва да се разпространява и то не само в, в официалните среди. И някакси понякога живеем в, в този а, пашкул на, на, на държавните институции. А, трябва, да, трябва да се стигне до, това число до деловите среди, до вероисповеданията, до, до широката общественост. Благодаря. Е, позволете ми само да добавя, че 8 европейски държави участват със стратегическа, техническа и финансова подкрепа, на това число Швейцария. И още три, е, между другото, е, са заявили интереса си. Има има, прочим, и други правителства, които не са представени в съвета, но участват финансово. Е, Норвегия, Холандия, например. Страни, които по свои причини не, не желаят да, да бъдат представени в съвета, но, но подкрепят работата ни. Господин Ваннес да, да отговоря на три въпроса, може би. Първо на господин Лице за климатичната дипломация. Напълно прав сте. И аз наблюдавам растящо относително значение на, на, на, на тази дипломация на климат. Но, както каза колегата, трябва да, да видим как да подходим. Същата ли е тази дипломация, като, например, въпроса за поземлената собственост в Африка, като един от сериозните двигатели на конфликтите на този континент. Това определено е тема. Разбира се, нужни са ни повече хора, които да, да анализират. Е, изменението на климата, прочем, ние вече го ползваме като един от показателите в системата за ранно предупреждение. Е, за да пред, пред, предсказваме е, евентуални бъдещи въоръжени конфликти е, по, по, по места, засегнати неблагоприятно от изменението на климат. Ам, но, на, на, на, надявам се, ние с удоволствие, даже с ваша подкрепа, бихме продължили подобни изследвания. А, на вниманието на господин Танък, накратко Великобритания е образец в много отношения. Стабилизационната служба на, на Великобритания бе, бе първа по рода си на времето за, за предотвратяване на конфликти. Е, и ние искрено се надяваме, че ще можем да запазим отношенията си с това звено, с тази британска служба, е, да се възползваме от богатите знания и опит натрупани от нея. Е, така че ние вече, вече разговаряме как евентуално и след британския изход да се запазят отношенията ни. Госпожа Моди спомена разпространението на информация. Напълно съм съгласен. Е, далеч повече трябва да, да направим. Е, предпазливи сме, деликатни сме понякога, прекалено. Бих могъл да споделя с вас, че в хода на реформата, която накратко засегнах в експозета си, ние сме създали, ще развиваме цял един отдел, който ще управлява натрупаното знание и извлечените полуки. Винаги ще задава въпроса, след определени действия, какво постигнахме, какво научихме – и как да разпространим наученото. Можем ли, може ли то да ни послужи по-нататък за диалога с ООН, с ОССЕ, с Африканския съюз, за да се получим взаимно? Така че да, е, разпространението на, на знания и управлението на знанията определено ще бъдат далеч в по-голяма степен застъпени в дейността ни. Благодаря, господин Кукан. Добър беше разговора и сочи, че са много възможностите за, за сътрудничество по различните направления на дейност, а, за посредничество и предотвратяване на, и, и урегулиране на конфликти. Разговорът трябва да продължи. Определено има а, а, от какво да се научим взаимно. Е, Бих искал да коментирам казаното от уважаемия колега Карвар за възможността всички политически групи е, в парламента да бъдат включени в тези усилия. Идеята е добра, но, но аз бих казал, че Комисията по външните работи и нейните работни групи са именно форумът, е, в който всички политически групи могат да заявят своите политически позиции. Така че процесът определено е приобщаващ. Що се отнася до конкретна посредническа работа, обаче, мисля, следва да бъдем по-прагматични. Е. Трябва да се подбират хора, които могат да седнат на масата за преговори и, и следователно подхода трябва да бъде избирателен. и тези екипи е, по посредничеството докладват е, на ДЕГ, демократичната група, е, която е председателствана от Линда Магавърн и от господин Макалистър. И така би трябвало да работим и за напред. Що се отнася до нова до, извинете, до Северна Македония, НП и социалисти и демократи са представени, но, но, но и докладчи като Талде не, не, не се изключва възможността докладчикът да, да, да участва в е, екипа за преговори. И всеки, който разполага с някакви специализирани експертни познания, може да бъде привлечен когато се съставя екипът за водене на преговори. Значи идеята е добра, но трябва да бъдем по-прагматично настроени. Благодаря. Благодаря ви, Едвард. Нещо друго, колеги, не виждам. Нещо от вас, нашите гости. В такъв случай ви благодаря на тримата. Честит празник! След 32 минути започват честванията. Алена Масур ще се изкаже ам, от името на нашите колеги на, на празничната церемония. Това е за днес, колеги. Закривам днешното заседание до утре в 9 часа сутринта за годишната ни среща с колеги от националните събрания. Благодаря.